позициите на двете комисии ние балансираме социално-економическите аспекти. Защото е, семестър трябва да допринася за достойни места, социална спойка, приобщаване, така че гражданите и семействата да могат уверено да планират своето бъдеще. Голяма част от номиналните е, статистически данни са положителни и са важни – Продължава увеличаването на економиката. Имаме рекорден брой работни места. Има напредък по целия набор от економически показатели в макроекономиката. Растат доходите в повечето страни намалява относителния дял на хората, изложени на риск от бедност и изключване. Повече жени са на пазара на труда. Това са положителни тенденции, да, но има и големи предизвикателства. Едно от най-големите предизвикателства, според мен, е, че доходът на домакинствата расте по-бавно от БВП. 9,5% в сравнение с 14,5% за период от 12 години. Това ясно ми показва, че все още не е приобщаваща нашата политика в достатъчна степен. Това въжи и за държавите членки, за Европейския съюз като цяло. Необходима е кохезия, която ще гарантира и бъдещето на Европейския съюз. Младежка безработица 18% и половина е неприемливо висока. Това е средно за Европейския съюз и не можем да се примирим с това, че не е достатъчно обезпечена финансово нашата политика в тази област. Нашите работници не са в състояние да отстояват пълноценно своите е, права. Социалната сигурност, общественото осигуряване, правата на работниците е, са много важни и затова призоваваме за премахване на трудовите договори, в които се визира нулево работно време. 75% от хората, които полагат грижи за а, е, а, е, семейството, а, е, са жени. Да, имаме директивата за справедливото а, съотношение между трудовия и личния живот, но има някои, които просто не могат да направят избора, са принудени да а, се включат в осигуряването на грижи, които са не по-малко важни за развитието на економиката. не се обръща достатъчно внимание на тези въпроси, защото те не са така пряко обвързани с економическия растеж. Именно тези елементи сме включили в нашия доклад за годишния обзор. Много силно е нашето послание към гражданите. Те трябва да гледат а, с увереност а, в а, бъдещето, като имаме предвид а, тази политика. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми колеги, благодаря ви за възможността, която ни се отдава днес да обсъдим европейския семестър. Въпрос изключително актуален по-настоящем. Съветът отдава голямо значение на економическия семестър и за мен е удоволствие да разменя мисли с парламента по този въпрос. За да бъде значима, да има значение Европа за ежедневието на нашите съграждани, следва да постигнем растеж и заетост, да осигурим високо качествено образование, социална защита и приобщаване, екологична устойчивост. Трябва да подчертаем, че става дума държавите членки да се, да се приобщят, да се ангажират с процеса на реформа. Оптимизирайки реформата, Европейският семестър има за цел да подобри положението във всяка държава членка и в Европейския съюз като цяло. Постигането на съгласие по общи цели, следователно, е важна част от процеса. И вашият доклад е, е свидетелство за общността на целите. Много се радвам, че отново, нека кажа, ни се отдава тази възможност днес, е, както и че наскоро сте обсъдили въпроса с представители на националните парламенти. Започнем с нещо положително. Е, данните сочат, че европейската економика крепне, расте заетостта, капиталовложенията се възстановяват, е, държавните финанси са в все по-добро състояние и все пак Ясно е, все още сме изправени пред редица предизвикателства. Вие в доклада си, уважаеми госпожи и господа депутати, посочвате немалко от тях. Остават дългосрочните предизвикателства. Застаряването на населението, цифривизацията и влиянието и върху заетостта, изменението на климата, неустойчивото експлуатиране на природните блага. Стимулирането на инвестициите е все така приоритетна задача, за да се стимулира економическото оживление е, и да бъдат гарантирани солидни темпове на растеж дългосрочен план. Европейският фонд за стратегически инвестиции е, следва да бъде укрепен като финансов капацитет, за да постигнем немалка част от тези цели. Нека продължим да, да си сътрудничим, е, да насърчаваме е, влагането на средство в човешкия капитал за опазване на околната среда. Освен това е нужно да поддържаме растежа с една разумна данъчна е, политика е, и с оглед на дългосрочната устойчивост на държавните финанси. Необходими са и структурни реформи, както на продуктовите, така и на трудовите пазари, за да подготвим економиките си за предстоящите предизвикателства. На младите си съграждани следва да осигурим висококачествено образование, да влагаме в развитието на техните умения днес. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, загърбвайки кризата от последното десетилетие, не бива да забравяме нейното наследство. То сериозно ни тревожи. Някои от нашите съграждани са хванати в капана на бедността и социалната маргинализация, от която трудно могат да се е, избавят. Въпросът е от значение за румънското председателство на съвет. Всички наши политически усилия следва да държат сметка за най-уязвимите ни съграждани. Както и за онези части е, от Съюза и економически отрасли, които е, търпят е, най-сериозни затруднения. Трябва да търсим нови решения на новите проблеми, да се възползваме от всяка възможност. Економиката на взаимодействието, на сътрудничеството представя значителен потенциал. Но това не е причина да се отказваме от традиционната политика на заетост и социална защита. Политиката на заетостта и социалната защита следва да се адаптира към промените на пазара на труда, без да жертва правата на трудещите се. Така нареченото позеленяване на економиката на европейския семестр, от друга страна, може да допринесе в значителна степен за постигането на широките политически цели е, за стимулирането на устойчив растеж и заетост. Вниманието е насочено към пълното е, изпълнение на реформите и наблюдението на напредъка от всяка държава членка. Това е самия механизъм на семестъра, но той ни дава възможности да се получим едни от други и само по този начин, подавайки си ръка, е, подпомагайки се взаимно в търсенето на растежетостта, само по този начин, казвам, ще можем да допринесем осезаема полза за всеки наш съгражданин и за възстановяването на доверието в един силен, благоденстващ Европейски съюз. Благодаря ви за вниманието. Е, благодаря ви за приноса като Европейски парламент и в частност на докладчика по този важен въпрос. Благодаря. Благодаря ви. аз сега давам е, думата на първо на господин Домбровски е, от името на комисията. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, обръщам се с уважение към председателството. Европейският семестър е много важен момент, за да направим обзор за 2019. Също времено ние обръщаме особено внимание не само на економическите, но и на социалните аспекти. Растежът е умерен, рисковете са големи. Същевременно се забавят ръстовете и в новопоявяващите се економики, бързо развиващите се економики. Ние трябва при всички положения да имаме предвид, че Безработицата в някои от държавите членки е, остава на много високо равнище, макар че има подобрения по отношение на процентите на безработица. Производителността, инвестициите очевидно са разковничето, е, но е, сред държавите членки нивото на инвестиции и на производителност е различно. Технологиите, иновациите, естествено, се развиват, но действия и то усилени действия в бъдеще са необходими. Трябва да направим реформи, за да увеличим производителността, да засилим заетостта и за да овладеем рисковете в някои от е, държавите членки. Това, именно последното не се случва. Необходими са реформи и на европейско равнище, но същевременно и а, е, а, е, много усилия във връзка с завършването на а, паричния и капиталовия пазар. Много важно е, естествено, да обърнем внимание на конвергенцията и комисията би трябвало да обърне особено внимание на изпълнението на програмата в това отношение. Много големи са социалните предизвикателства, които са свързани и с макроекономическия дисбаланс. Инвестициите предлагат повече възможности във връзка с средствата от кохезионния фонд, България, Германия, Нидерландия, Швеция, а и много други държави срещат такъв дисбаланс. Особено силен е той в една втора група държави много важно е, естествено, при всички положения да имаме предвид е, и е, дисбаланса в Румъния. Това не е нещо от миналата година. То е нещо, което в крайна сметка е свързано с е, дефицита по текущата сметка, който продължава от няколко години. Италия също е в центъра на вниманието ни. Има тревожни моменти. В момента там има проблеми. Испания, Италия също срещат подобни проблеми във връзка с дисбаланса. И така, някои от държавите все пак постигнаха известен напредък във връзка с препоръките по предишния обзор на растежа, но структурните реформи, структурните услуги, 500 проекти в държавите членки бяха финансирани през разглеждания период, други около 260 предстои да бъдат финансирани сега през 2019 и така. Приключвам а, с това, че трябва да се положат допълнителни условия. А, във всеки случай благодаря на докладчика Фанден Кантеларе. И сега а, а, ще дадем думата на госпожа Тайсън. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, искам да благодаря и на двамата докладчици по годишния обзор на растежа. Положителната страна е, че устойчиво се създават нови работни места. 240 милиона а, в Европейския съюз имат работно място тук и това е рекордно високо ниво. Също се отнася и а, за безработицата. Броят на хората, които са изложени на риск от бедност и социално изключване, намалява за пръв път под рекордно ниското равнище от 2008 година. В същото време обаче не бива да забравяме, че растежът в Европейския съюз не е еднакво достъпен за всички граждани на Европейския съюз. Доходът на домакинства в някои страни все още е под равнище от 2008 година. В някои държави членки дори има а, хора изложени на опасност от бедност, въпреки че а, е, работят. Отбелязваме, госпожо Харкин, а, вашия призив да работим по нови форми на труда, включване а, на хора с а, увреждания на пазара на труда и други мерки. Ние публикувахме докладите по отделните страни на 27 февруари, където има по-подробен анализ на социално-економическото положение в държавите членки. Втора година подред правим преглед на изпълнението на социалните права, за да направим равносметка докъде сме стигнали, какви са предизвикателствата и как реагират с политиката си държавите членки. За нас са, важни и социалните показатели. По всички 14 показатели сме направили оценка тази година. За пръв път отразяваме и потребността от инвестиции във всяка държава членка и по-конкретно необходимостта от средства от европейските фондове. Идеята е да се постигне повече синергия и взаимна допълняемост между националната и европейската политика, европейските фондове и собствените средства. И аз съм убеден, че с координация на економическата политика и с европейските фондове е, ще постигнем реални социални права за всички европейски граждани. Благодаря. Сега от името на Комисията по околна среда, господин Ковачев. Заповядайте. економиката на Европейския съюз навлиза за шеста година в <clears throat> растеж в резултат на провежданите структурни реформи, инвестициите и отговорните фискални политики тези добри икономически условия са възможност да насочим вниманието си към създаване на предпоставки за траен икономически растеж който е социално справедлив и екологично устойчив. ние имаме отговорност към бъдещите поколения не само да не ги обременяваме с дългове но и да не излагаме на риск способността им да посрещат своите нужди големите предизвикателства пред нас остават застаряване на населението или неустойчиво използване на природните ресурси са рискови фактори за дългосрочния ни потенциал за икономическо развитие. комисията по околна среда смята че екологично съобразената икономика и инвестициите в по ефективни системи за здравеопазване са ключови за благосъстоянието на европейските граждани. препоръките в рамките на европейския семестър са добър инструмент за да се насърчат необходимите структурни реформи в тази посока. при наблюдението и оценката на реформите трябва да бъде възприета по дългосрочна перспектива защото често се дават резултати след няколко години. ние подкрепяме отпускането на финансови средства през следващия програмен период за подкрепа на страните членки в изпълнение на препоръките за структурни реформи. благодаря. im namen des ausschusses für regionale entwicklung госпожо председател уважаема госпожо комисар господин комисар уважаеми колеги комисията по регионално развитие в своето становище приветства положителната динамика на икономическия растеж и инвестициите но изразява загриженост че тяхното въздействие върху производителността и работните места не е достатъчно и затова е необходимо по добро фокусиране на инвестициите на политиката на сближаване и допълването им с други програми на съюза както и с публични и частни инвестиции. необходимо е комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството си и да предприемат по нататъшни мерки за привличане на частни и публични инвестиции изграждане на партньорства и сближаване за да достигнем допълняемост на фондовете и инструментите на европейския съюз приветстваме предложенията за следващата многогодишна финансова рамка и тясната връзка между европейския семестър и бъдещите структурни и инвестиционни фондове. в заключение бих искала да изтъкна ролята на програмата за подкрепа на структурните реформи предоставяща адаптирана към конкретните обстоятелства помощ за да подпомогне държавите членки да провеждат своите структурни реформи. благодаря ви. От името на Комисията за правата на жените ще говори госпожа Гарсия Перес. Благодаря, госпожо председател. Ако желаем да уведем предизвикателствата и трудностите, трябва да си даваме сметка, че европейският семестър не е само инструмент с който да казваме на държавите къде да изразходват средства и за какво да плащат, за какво да пестят. Не, трябва да осигурим устойчивост, трябва да осигурим спазване на екологичните стандарти. Естествено е важно да разберем че на хората има е от економии, че трябва най-сетне е, да се вслушаме в гласовете на хората, които на 8 март, е, на 1 май излизат на улиците и демонстрират и е, желаят е, не само по-добри условия е, на труд и на живота, но е, и на, да се вслушаме и в гласа на младите хора, които и следващия петък ще бъдат по улиците и ще искат да направим нещо повече за промените в климата, за да ги спрем. Трябва да се създадат необходимите условия. Да, благодаря от същата комисия. Ще чуем и господин Уртасон. 13 да, eh, съвсем накратко. Само пет дни изминаха от 8 март, когато милиони жени излязоха на улицата, за да настояват за спазване на техните права. В рамките на европейския семестър обаче на този въпрос не се обръща достатъчно внимание. В годишния обзор на растежа само мимоходом се споменават и то във връзка с разликата в размера на пенсиите. Не бива да продължаваме така, когато анализираме политическата коми... политика, не може да не се казва нищо за неравенството. Как иначе ще намалим тази крещяща разлика в размера на пенсиите? Как ще стигнем до едно по-равноправно общество? Благодаря. А сега ще чуем ораторите, които ще говорят в индивидуално качество. Много дълъг е списъка на записалите си за изказване. Много моля да се съобразявате с времето, с което разполагате, тъй като в 17 часа точно започваме с, с второто гласуване за днес. Вие знаете много добре каква е ситуацията, когато започваме гласуване, така че сега давам думата на госпожа Косуловска, минута и 30. Комисаж, пани комисар, шановни... Е, благодаря, госпожа председател, уважаеми комисари, госпожи и господа. Както като докладчик Сянка, е, бих искал да благодаря на нашата докладчица за премерения текст на доклада. Да и благодаря за отличния начин, по който води преговорите помежду ни. Докладът съдържа немалко сведения и данни, които сочат, че положението на пазара на труда се подобрява, безработицата намалява, създават се нови работни места, всички економически показатели е, изглеждат положителни, но е, това благосъстояние не се разпределя равномерно между нашите съграждани. Все още стотина милиона наши съграждани. Огромно, е, огромен брой живеят в условия на бедност. Е, до 40% се различават пенсиите между мъжете и жените. Наред с това, е, немалко са предизвикателствата пред нас. По-нататък Европа преминава през цифрова трансформация, която ще е съдбовна за, за по-нататъчното ни място световната економика. Разбира се, създават се е, работни места в е, цифровизираните отрасли, но е, огромен е броя на унези в Европа, които все още живеят в практически цифрова неграмотност. На това трябва да се обърне внимание. Благодаря. Госпожа Арена от името на социалистите. De la croissance fait partie du semestre. Европейския семестър е, за координация, е, знаете, че, че за нас, социалисти и демократи, този процес е твърде е, съсредоточен върху, социал... върху економическите и бюджетните въпроси и не така върху социалната политика. Говори се за заетост, обаче това е заетост при неравноправни условия на труд, например с негарантирани работни часове. Не се отдава достатъчно значение на е, образованието, на професионалната квалификация, на опазването на околната среда. За какво да се хвалим с този растеж, ако той поставя под заплаха околната среда и социалното ни бъдеще? А това е главната заплаха за нашата демокрация и ние виждаме какво става днес в немалко европейски държави. Предложението, което ни се представя днес, е, е, и да се отдава значение на, на социалната политика, например подобряване на достъпа до образование и професионална квалификация, отдава се необходимото значение на приличните трудови възнаграждения, на колективното трудово договаряне е, е, и на е, немалко реформи, които са насочени към по-справедливо разпределение на обществените блага. НП настоява за едно изменение, също се за пенсиите. Според НП единствения начин да бъдат осигурени прилични пенсии е пенсионното осигуряване да бъде частно. Нека кажа на колегите от НП, че именно частното пенсионно осигуряване е главната пречка за равенството между мъжете и жените. Днес жените нямат достъп и не се възползват от частното пенсионно осигуряване. И следователно да се търси по-нататъчно решение на въпроса по тази линия е, е да се задълбочи неравенството. И ние се противопоставяме на това изменение на НП. Има и други начин да се уреди пенсионното осигуряване. Благодаря. Екаре. Господин Пакет, благодаря на господин Фандек Канделарен за интересния доклад. Помня много добре е, е, времето, когато и ние двамата бяхме много млади. Е, е, членове на нашите партии и ето, че сега вече разговаряме за пенсиите. Много млади хора всъщност не вярват в това, че някой ден действително ще се стигне до пенсия и че ще получат достойна пенсия. Но прав е докладчикът, когато заявява, че трябва в крайна сметка да се вземе много сериозно предизвикателството за старяване на населението, за да можем да осигурим достатъчно средства за пенсии. 15 милиарда всъщност са необходими в Белгия, за да се покрият поне е, минималните пенсии. Е, трябва да се увеличи броят на активно работещите в работоспособна възраст. Е, трябва да се инвестира повече. Трябва да се укрепи бюджета. В противен случай няма да можем да направим нищо за бъдещите поколения. Благодаря ви. От името на АОДЕ ще говори господин Шамбал. Калве Шамбал. Благодаря, госпожо председател. Благодарим, госпожо председател. Госпожо комисар, ще се опитам да бъда кратък. Ще ви представя едно политическо гледище. Първо, трябва да си дадем сметка, че към края на мандата ние най-сетне поставяме акцент върху социалното измерение, върху социалните решения, преодоляване на кризата, заетостта, условията на труд, така нататък в рамките на европейския семестър. И аз смятам, че следващият Европейски парламент ще трябва да продължи по този път. Да, заетостта е висока, много, много добре, безпредседентно висока, но да не забравяме, че при сериозна безработица в една отделна взето отделно взета държава членка, проблемът засяга цели Европейски съюз. Друг един момент е за социалното неравенство. Много, много има какво да се направи в тази област и предстоящата социално-економическа политика не бива да пропуска въпроса за социалното неравенство. За една социална Европа една, трябва да се води съответна економическа и бюджетна политика, които да вървят а, а, ръка за ръка и то на общо европейско равнище. На общо европейско равнище да се работи в духа на солидарност с всички нуждаещи се. Благодаря. Госпожа Лаберт, от името на Зелените, една минута, моля. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще благодаря на нашия докладчик е, от Комисията за заетост и социални въпроси. Много добър е, доклад. Е, много важно е в рамките на процеса Европейски семестър да обърнем внимание на промените на климата, декарбонизацията на индустрията, на транспорта, на енергийния сектор. Тук ще чухме от съвета, че трябва да се обърне особено особено внимание на екологичната устойчивост. Необходима е повече отговорност за економиката, за обществото, за, като имаме предвид нарастващите разходи. Естествено, и климатичните промени и борбата срещу тях изискват инвестиции, но при всички положения трябва да се отделят необходимите средства от бюджета е, от е, е, усилията на публичните институции, на обществените институции зависят в крайна сметка до голяма степен успехите. Ето това са действително разумни инвестиции. Благодаря. Госпожа Лопес Бермейо има думата. Благодаря, госпожо председател. Изгубихме още една възможност. Европейските граждани не искат да продължават да слушат това, че това, което ни е довело като политически мерки до сегашната ситуация, винаги трябва да бъде образец и за в бъдеще. Бюджетното урязване беше грешка и провал. Политиката за управлението на економическата криза доведоха до най-голямото неравенство в Европа от края на Втората световна война. Еврото се превърна в механизъм за създаване на равенство между нашите държави. И в резултат на всички тези крайно благоприятни обстоятелства виждаме гнева на много граждани – и виждаме едно тихо недоволство, което застрашава не просто европейските институции, но и самата демокрация. Като виждаме тази ситуация, независимо от това, нашите доклади продължават да говорят за притеснени, оплашени хора, за хора, които се чувстват зле, които живеят в затруднения. Обаче продължавам да им казваме, че всичко е добре новините за данъка върху Google доказаха, че не всички са равни, наистина. Виждаме, че Европейския съюз обслужва транснационалните корпорации, а не служи на своите граждани. Това е погрешен път. Благодаря ви. От името на НФ госпожа Сиотра. Благодаря, господин председател. Европейския съюз използва един единствен подход за решаване на всички проблеми. Проблемите са свързани с въвеждането на единната валута. Тя доведе до повишаване на цените, слаб растеж и е, безработица. Е, еврозоната има по-низки показатели от всички останали развити региони в света. И така, слага прекратяване на единната валута и централизираната економика. Това е просто решение, но за Брюксел това изглежда революционна идея. Брюксел иска повече правомощия, повече компетенции, но ако искаме повече растеж и работни места, повече устойчивост, ако искаме повече, повече действия в областта на климата, не бива ли да променим нагласите си? Господин Белчо, независим депутат. Благодаря, госпожо председател. Един е среден европейски гражданин не, не си представя нищо, като му кажем европейски семестър. Ще се опитам да дам определение. Най-важните показатели на, една, на економиката на една държава се определят от европейския семестър. Всяка година през април държавите членки трябва да представят програма за стабилност и съвета и изисква от правителствата да на чрез препоръки по държави съответни промени. След това се следи изпълнението на про- програмите определят се най-важните показатели на националния бюджет. Само в рамките на тази рамка могат да се движат националните парламенти това е въпрос на суверенитет. Суверените парламенти вече не могат да определят тези важни фактори. Това е посов, посока свръхдържава. Нека не забравяме това. Сега следващи изказвания. Господин Фербер, една минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо еврокомисар, колеги пакета за европейския семестър бе отрезвяващ в редица случаи. Основното послание е, че нараз, растежа ще намалее то това е свързано с определено отражение върху европейската економика, но това зависи от нашите действия, включително и от действията ни през изминалите години. Конюнктурата беше благоприятна, но и в бъдещите месеците, като гледам докладите по страни, обаче оставам с впечатление, че много държави членки не са достатъчно подготвени за ослабващата конюнктура. Ситите години не са използвани използвани. Франция от години лавира на границата с дело за дефицит, а в Италия забелязваме истински провал. Това за мен поставя въпроса защо Европейската комисия не следи изпълнението на препоръките по страни и а, не настоява повече за изпълнение на фискалните задължения. Схемата се повтаря Докладите по страни са катастрофални, препоръките не се използват и фискалните рамки се игнорират. В трудни времена, както сега се задава и труд за труден Брексит, Брексит, това ще доведе до проблеми, ако комисията не е готова да настоява за изпълнение. Нека други институции тогава се заемат с това. Благодаря. Господин Силва Перейра, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, дебатът в Европейския парламент за бюджетната економическа политика се вписва в контекста на това, което се нарича европейски семестър. Но нека да не забравяме за огромните рискове и несигурност, особено с економическия растеж. Виждаме, че окончателният вариант на доклада е много различен от първоначалния текст. Моята група внесе много изменения и се радваме, че окончателният текст на доклада ще се радва на подкреп от страна на групата на социалистите. Искам да благодаря на докладчика за прекрасното сътрудничество, което имахме. Това ни позволи да постигнем този добър резултат. Основното послание на Европейския парламент е, че бюджетната економическа политика в Европейския съюз трябва да направи стъпка напред, за да може да отговори на забавянето на економическия растеж. Това изисква съгласувани усилия за по-приобщаващ и устойчив растеж, продоляването на недостига на публични частни инвестиции. Трябва да се гарантира това, че държавите членки с бюджетен излишък да правят повече за нарастването на темпото на економическото развитие на Европа. Що се отнася до наблюдението на публичните сметки, то продължава да бъде необходимо. Необходимо е да продължат усилията по увеличаване заедостта, борбата срещу неравенството, борбата за сближаването, борбата срещу изменението в климата и постигането на целите за устойчив растеж. Политиката за инвестиции и идеите за структурни реформи са необходими за да може да се реализира на практика Европейския стълб за социални права. Това е в основата на економическата и бюджетна стратегия, която е необходима за Европа. Затова сме за този доклад. С господин Силвера проявих известна щедо, защото госпожа Перес е, е, от, е, от същата политическа група може да компенсира, но повече не бива. Господин Хок, минута. Джонса. Европа преживява обец... Благодаря, госпожо председател. Европа преминава през благоприятна економическа конюнктура, но имаме и много предизвикателства. Тази конюнктура няма да се запази вечно. Трябва да си дадем сметка за предизвикателства като цифровизация, нови технологии, трябва да насърчим економическия разтреж, трябва да създаваме работни места, трябва да се борим срещу безработицата сред младите, да подобрим достъпа до интернет, да премахнем неравенството, да инвестираме в образованието. Трябва да предвидим програми за образование, които да са адаптирани към потребностите на пазара на труда в рамките на пруденциалния механизъм ни казват, че редица държави членки ще бъдат подложени на оценка на 2019 година. Полша няма да е част от тази група, тъй като Полша се справя много добре. Нашето правителство подкрепя растежа, който е на много добро ниво. Господин Шафхаузер за една минута. Уважаеми колега, а ако е, е, имате, ако сте, сте в един, с единия крак сте в е, фризер, а в, в ляво, сте, левия крак е в фурната, средната температура е, може да е точна, но вие ще, ще умрете от инфаркт. Това става в Европа с разминаванията между север и юга. В, в, в Испания се борят за възстановяване на растежа в Италия. Все още не са успели да постигнат резултат. Франция успя да го постигне през 2013 година цената на огромен дефицит. Приложението е такова, че задължително Европейския паричен съюз трябва да задейства, за да се създаде инвестиционна агенция, за да се инвестира силно в Южна Европа. Иначе няма да имаме бъдеще като Европа. Господин Зарянопулус, една минута. Στην Ελλάδα οι διαψεύσεις των παραμυθιών ΣΥΡΙΖΑ είναι απανοτές. Благодаря, госпожо председател. Има много митове за гръцката економика. И СИРИЗА е на път да развенчае тези митове, защото продължаваме да виждаме високи нива на безработицата виждаме, че хората просто не желаят да работят за предлаганите им заплати. Зададох тези въпроси на господин Сантено, ръководителят на Еврогрупата, и не виждаме никакво подобрение. Всъщност не получих отговор до господин Сантено. Изглежда, че основната цел на Европейския съюз – е да бъде урязан бюджета за основните услуги и да се подкопаят принципите на социалната държава. Конкурентоспособността се постига за сметка на кръщяща бедност и минимални заплати. И паричните пазари продължават да се използват като казино и виждаме, че ситуацията става все по-застрашаваща за нашите граждани. Господин Бекер, минута и половина, уважаема госпожо председател, госпожо еврокомисар, предложаваме пред госпожо представител на съвета. Първо, благодаря на уважаемата колежка Мариан Хакен от е, Комисията по социални въпроси и от работната група за чудесния доклад. Благодаря на комисията, защото тя ежегодно върши много добра работа, като предоставя чудесен инструмент за необходимите реформи в държавите членки. Факт е обаче, че много държави членки не поемат своята отговорност или предприемат или никакви, или ограничени стъпки, за да разрешат наболели проблеми и то с конкретни мерки. Особено когато става дума за устойчиво финансиране на националните социални системи. Мисля, че комисията в бъдеще трябва да приеме по-строг и силен инструмент за предупреждение, припомняне, а включително и за по-твърди санкции, особено в случаите, когато поради подаръци на на избирателите и дори с злоупотреби се дестабилизира бюджета. Стабилността на самите държави страда от това. а по-слаби държави, а включително и големи южноевропейски държави, се дебалансират. Крайно време е за реформи. Господин Ожек, минута. Пани Шевърничонца, Panie панов. Уважаема госпожо председател, благодаря ви, че ми давате думата. Много е трудно и е човек да не се съгласи с препоръките в този доклад. Смятам, че е особено ценно Това, което тук се говори за по-доброто използване на средствата на Европейския съюз, така че да се отчита спецификата на различните региони. Обаче ме изненадват някои от наблюденията, свързани с пакта за стабилност и растеж. Поне от една година говорим за системните провали на този документ. Това беше подчертано и от европейските институции, от много държави членки. Този документ включва положителни елементи, но не само за това няма да мога да гласувам. За една минута госпожа Томча. Благодаря за думата. Разбира се, ние като общност отбелязваме напредък, но положението в отделните държави е различно. Рецептата за успех е, е добра добро състояние на економиката, но това може да стане само с разумна инвестиционна и данъчна политика. Към тези насоки трябва да се придържат и държавите членки и да се погрижат за социални реформи. На европейско равнище трябва да обърнем по-голямо внимание на демографските промени и да създадем благоприятна си благоприятни условия е, за семействата. Е, положението на младите семейства в много държави членки е трудно, а те са основата на общественото развитие. Броя на е, ръждаемостта намалява. Има държави членки, които не предприемат нищо, макар че от следващите поколения ще зависи бъдещето ни поколение. Трябва да обърнем внимание на този въпрос. Господин Господин Розати, минута. Е, госпожо председател, госпожо комисар, споделя мнението на много колеги. Тук Европейски съюз е изправен пред е, множество предизвикателства. Задава се забавяне на економическия растеж, предстои непредсказуем Брексит, търговски войни със своите последици и ние трябва да сме готови за тях. Повече от идеите тук и въпросите бяха адресирани към комисията, но отговорностите са предимно на държавите членки, като например реформата на пазара на труда. Да се насърчат хората да работят по-дълго, повишаване на научно-развойния капацитет, на образованието, подобряване на стабил... повишаване на стабилността на банките. Това са все в право... правомощи на държавите членки. Призовавам комисията и особено комисария Домбровски да повдигне тези въпроси в препоръките по страни. Ние тук трябва да бъдем много амбициозни. Благодаря. Това бяха заявените изказвания. Сега спонтанни изказвания от времето. Времето е напреднало, за това по един човек от политическа група ще може да се разкаже. Госпожа Малечи е от името на е НП. Трок от инвестиция, структурна реформа. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Трябва да работим по изпълнението и укрепването на реформите и програмата за структурните реформи. Трябва да насочим повече инвестиции в цифровизацията и да създадем равни възможности. Подкрепям всичко това, но не съм съгласна с подхода на комисията според която основният критерий за предоставяне на средства е броя на жителите. Това само създава още повече неравенство между държавите членки. И това ощетява страните, които се сблъскват с демографски предизвикателства, наред с устаряването на населението, също и с миграцията. Благодаря, господин Капуто минута. Благодаря, госпожо председател. Насърчаване на инвестициите, отговорен бюджет са приоритети, представени от комисията. Тя пред няколко седмици публикува годишната оценка на економическата ситуация в държавите членки в рамките на европейския семестър. Ситуацията в Италия не е розова. Бюджетната процедура на правителството Конте е крачка назад в сравнение с предишното правителство. Дългът се увеличава, слаб растеж, нарастващи различия между юга и севера, много висока младежка безработица и опасност от преминаване към други държави членки. Ситуацията в Италия се влуши. Ясно е, че Италия и други страни имат нужда от промяна на паршута, трябва да направят реформа. Европейската комисия трябва да се обърне в по-голяма степен към страни, които не са на висотата на своите отговорности. Господин Мария, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Европейският семестър е система в рамките на която Европейския съюз, особено съвета и комисията, могат да се намесват в делата на държавите членки, защото економическата политика е изцяло работа на държавите членки. И в рамките на европейския семестър става ето какво. Брюксел забранява държавите членки да провеждат своя економическа политика, ако тя не е отговаря на желаните цели. Това е драстична политика, която искам да попитам дали Европейската комисия смята, че има правно основание за това. Насоките на Европейската комисия създават определен климат и несъгласните правителства попадат в черен, челен списък. Това се отразява на суверенитета на държавите. Членки вмешателство е в економическата политика. Нека комисията се ограничи до своите правомощия и остави всичко останало на държавите членки. Господин Етерич, минута. Благодаря ви. Говорите за младежката безработица, за това, че не нарастват заплатите. Но това може би е свързано с търсенето и предлагането. Много хора дойдох в Европейския съюз, много от тях търсят работа. И това затруднява ситуацията на хората, които вече са в Европейския съюз. Вие говорите за забавянето на економическия растеж – но вие говорите също така за това, че социалната политика е също толкова важна, както и политиката за растежа. С този подход, разбира се, ще забавите економическия растеж. Какво очаквате? Предлагам най-добрия начин за повишаването на стандарта на живота и да се разходват средствата за наистина хубави неща. Трябва за целта да има силна економическа политика – добрият самаритяни, самаритяни не може да бъде такъв, ако е беден. Благодаря ви. Това бяха спонтанните изказвания. Сега от името на Европейската комисия господин Домбровски. Си имате думата. Госпожо председател, уважаеми членове на председателството, уважаеми евродепутати, благодаря за този дебат. Ние продължаваме диалога с държавите членки в търсене на общо разбиране и съвместни действия, за да се справим с предизвикателствата. Националните програми за реформа ще бъдат готови до средата на април и както винаги държавите членки настоятелно приканва към активно взаимодействие между националните парламенти, органите за местно самоуправление, местната общественост. На базата на това ще, ще представим своите национални препоръки, така че очаквам през едните месеци активен и конструктивен диалог с всички вас. Благодаря. Председателката, благодаря господин Еврокомисар. От името на съвета госпожа Чот, заповядайте. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, дами и господа, искам да ви благодаря за направените коментари. Повдигнахте ваши въпроси и изказванията ви ще бъдат отчетени в дискусиите в съвета по способност и социална политика. Докладите от комисията са важна стъпка в сегашния процес. Те са основа за работата, която в крайна сметка ще доведе до приемането на препоръки по страни. В хода на работата по европейския семестър и обсъждането на препоръките по страни, винаги трябва да помним, че е необходимо да достигнем доколкото може повече граждани, за да се чувстват ангажирани с процеса. Приветствам предприетите инициативи в тази насока, това число диалога с гражданите и участието на заинтересованите страни и партньори. Постигнато е много, но предстои още много работа. Чу, аз съм спокойна за това, че ще можем да идентифицираме решения на предизвикателствата, пред които сме изправени. Благодаря още един път. Благодаря. Сега докладчиците. Първо господин Ван Ден Канделаре. Две минути. Мевроу де voorzitter, hartelijk dank ала колега collega's voor de благодаря, уважаеми колеги, за участието ви в дебата. Европейския семестър винаги поражда интересни дебата и аз мисля, че се очертават консенсус за преодоляване на предизвикателствата пред нас. Говорим за равнопоставеност на половете, за бедността, за системи за здравеопазване, за обществено благосъстояние за демографското състояние на страните. Но разбира се, основни наши приоритети е, са да има честни условия за бюджета, ще бъдат необходими и реформи и бюджетна дисциплина. Всичко това е част от цялото. Мисля, че европейския семестър е възможност и шанс за всички нас не просто да направим списък с задачи. Това е шанс на държавите членки да, са, да преодолеят предстоящите големи предизвикателства. Тук е, и на съвета предстои доста работа. Необходимо е да се отнесете сериозно към въпроса. Не става дума е, комисията да налага наказания. Не, това е шанс да помогнем на нашите деца да се справят с бъдещи предизвикателства. Председателката, благодаря господин докладчик. Въпреки шумната среда в залата, направихте добро обобщение. Госпожа Харкин, имате две минути. Обръщам се към колегите. Моля, госпожо Харкин, изчакайте малко. Уважаеми, уважаеми колеги, моля за тишина. Наистина важно е препоръките по страни да се запазят и да бъдат последователни. Затова моля комисия да продължи с последващите мерки. Комисар Тайсън пряко отговори на някои от препоръките в моя доклад. Благодаря за това. Особено тя спре на въпроса за бедността и реформите. Много колеги говориха за пенсиите. Ние изцяло подкрепяме всеобща достъп до пенсии, включително и рано пенсиониране, но смятаме, че трябва да се обмислят и други варианти и, например, да бъдат допълнени законосновените пенсии с допълнителни пенсии. Още три момента в светлината на днешния дебат за промените в климата и сериозните проблеми в тази сфера призоваваме към бюджета, който да позволи да се модернизира и декарбонизира промишлеността, транспорта и енергетиката. Също така призоваваме комисия държавите членки да положат повече усилия за приобщаване на хората с увреждания към пазара на труда. И накрая ние съжаляваме за това, че проблемът на бездомните не е включен в приоритетите и призоваваме комисия да проследява ситуацията с жилищата и да сметне,